Добрите отношения с Палестина са от голямо значение за нас в Европейския съюз. Европейският съюз е най-значимият партньор на Палестина в финансовото, економическото и хуманитарното ни взаимодействие. Добрите отношения с Палестина са и морална повеля за нас. Господин Абас вие сте посветили живота си на постигането на свобода и признаване на Палестина без насилие. Вие бяхте един от архитектите на мирната конференция в Мадрид, както и на споразумението от Осло. До ден днешен споразумението от Осло и конференцията от Мадрид са в основата на мирния процес. Вашето посещение следва посещението на президента на Израел, господин Реовен Ривлин, който се обърна към нас вчера и отправи силно послание за постигането на устойчив мир между Израел и Палестина. Посещенията и на двама ви показват, че постигането на такъв устойчив мир продължава да е особено важно. Отправихме с това силен сигнал. Сърдечно приветствам с добре дошла и госпожа Могерини, заместник председател на комисията и върховен представител за външната политика и политиката за сигурност. Вие бяхте тук и днес. През, и вчера, през септември 2015 година, Европейският парламент се обяви за прилагането на решение, основаващо се на две държави в границите от 1967 година с Иерусалим като столица. В рамките на тези две държави Държавата Израел трябва да може да съществува в условия на сигурност. Трябва да се създаде също независима, демократична, жизнеспособна държава Палестина. Държавата Палестина трябва да съжителства с Израел в условия на мир и сигурност. За да гарантираме това съжителство, първо трябва да сложим край на насилието. Нито една политическа цел не оправдава безогледната омраза, подстрекателството или тероризма. Европейският парламент не за първи път осъжда продължаващото разширяване на израелските поселения. Освен това, осъждаме и обстрела на израелски територии от военни групировки. Трябва да се сложи край на блокадата на ивицата Газа. Призовавали сме за това в резолюциите си, призовавали сме и за помирение сред палестинците. Господин президент, помирението, прошката, емпатията, както сред палестинците, така и между палестинците и израелците са сред основните елементи на мирния процес, за който работи. От името на всички свои колеги, още веднъж сърдечно ви приветствам с добре дошъл в Европейския парламент. Имате думата, господин президент. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم Господин председател на Европейския парламент, господин Шулц, уважаеми дами и господа депутати, позволете ми на първо място да ви благодаря за поканата да говоря пред вашата почитаема аудитория. Нека да изкажа възхищението си от е, демократичния модел, който е изграден тук, в рамките на едно многообразие на езици и култури. Това е едно огледало, което отразява една велика цивилизация, една велика култура и хуманните принципи, които представлявате. За това всички наши уважения и огромна благодарност за заеманата от вас позиция в полза на възстановяването на справедливостта и е, мира в Палестина. Искам да ви предам поздравите на нашия народ. Той е обърнал поглед към вашия парламент и с помощта на парламента възприема и е, вашата подкрепа за нашата борда, борба. Благодаря за всички видове помощ, които ни оказвате, което ни дава възможност да развиваме економиката си, да изграждаме институциите на бъдещата си държава. По този начин нашия народ ще може да възстанови е, базата на една е, прозрачна демокрация, да спазва международните норми, да възстанови законовата държава и да спазва човешките права. Искам да изкажа огромно признание за начина по който вие гласувате, за начина по който признавате държавата Палестина. Благодаря и на всички национални парламенти, които на свой ред препоръчаха на своите правителства да признаят държавата Палестина. И искам да кажа, когато е, човек вярва, че има решение за два народа, трябва да бъдат признати тези два народа, не само единия. Дами и господа, 100 месеца е, изминаха от е, поетите ангажименти от Белфур – от Акбар също са изминали над 100 години. Тогава а, имаше една огромна катастрофа за нашия народ, а, избиване на нашите граждани и стотици хиляди от тях се наложи да се изселят. Това се случи през 1948 година. Над 400 е, селища бяха просто сринати с земята. Селища, където нашите граждани живееха мирно от хиляди години. От 1967 година Израел започна да окупира Израел и Газа. още една вълна на вътрешно разселени. Все още продължава тази окупация на източен Иерусалим и Газа. И когато разглеждаме Палестина и като страна, и като народ, ние имаме история, наследство, идентичност – които се вписват и в геополитически мащаб. И е, тази страна е, е жертва на исторически е, кланета на окупация, на преследване без прецедент. Това се продължава вече с столетия. И, дами и господа, Минахме през черни страници в своята история и те все още не са затворени. Нашия народ в Палестина страда от потишничество, от окупация, от едни напълно произволни решения, от расизъм, от омраза. Ние живеем като бежанци в мизерия и нестабилност но ние имаме решимост да се съпротивляваме, да останем там, откъдето произхождаме, да продължим с усилията си да прекратим израелската окупация с мирни и демократични средства и постигаме успехи в тези си усилия на интернационално ниво, но не постигаме успехи в взаимоотношенията си с Израел. Не пестим усилия за спазване на подписаните споразумения, за спазване на нашите поети ангажименти. Но Израел отказва дори да спазва ангажиментите си продължава с потичничеството във всички области на нашия живот. Израелците се опитват да променят реалността в градовете в Израел, да сменят историческата ни идентичност. Те отправят посегателства към нашите храмове и към християнски, и към мюсюлмански храмове. Те продължават с окупацията изграждат колонии, заграбват територии, сриват къщи, разграждат институциите, хвърлят затвора хиляди хора. В момента има огромно насилие в Израел. Всеки ден сме свидетели на екстремистски прояви. Израелските заселници подпалиха къщата на семейството да Лапша. Един а, младеж загинал. Всеки ден има убийства, напълно незаконни. Това е поведение, което е довело дори някои израелски политици да критикуват правителството си. Ръководителя на опозицията и бивш е, ръководител на правителството Ахуд Барак е, и други са разговаряли с журналисти и са изказали позицията, че Израел се държи като фашист и расист. Цитирам точно техните думи. Дами и господа, резолюцията 181 на ООН раздели истерически територията на Палестина на две държави. Това разделяне беше що годе равнопоставно. Но от тогава нататък 87% от територията на Палестина е окупирана насилствено от Израел. Палестина не може да се примири с това. През 1967 година се продължи с усилията за окупиране. И тази резолюция номер 181 на ООН предвижда определени условия, които трябва да се прилагат не само избирателно, а в тяхната цялост. И независимо от усилията на международната общност да се постигне решение за двете държави, за сега нашата държава не е независима. Независимо, че от 2012 сме членове на ООН. Ние сме подписали ред е, международни и инструменти, признати сме от 138 държави, но независимо от това, в желанието си да вървим към, е, е, към мир, да поставим край на тежкото съществуване, ние се приберихме да се съгласим с варианта територията на Палестина да е само 22% от исторически принадлежащите на Палестина територии. В е, рамките на споразуменията за територията от 1967 година. След срещата в Мадрид и споразуменията от Осло не се постига никакъв напредък. В преговорите се преговаря само за да си говорим, без никакви резултати. Израел просто се опитва да печели време, за да промени случващото се на място, за да отстрани възможността да се постигне решение тип две държави. Продължава се заграбване на територията, изгражда се стена. Съвета за сигурност излезе с много резолюции, които призовават Израел да престане с колонизирането, но независимо от това, те продължават. Затова ние настояваме Израел да замрази, просто да замрази колонизирането, за да можем да пристъпим към преговори. Но те и на това не са готови. Също така трябва да кажа, че последните 6 е, години Израел реално е, поведе три войни срещу а, териториите ни. Хиляди са избити, десетки палестински семейства, стотици семейства са просто изчезнали от гражданския регистр, безследно изчезнали в резултат от трите войни, водени от Израел в ивицата Газа. Разрушени са жилища, производствени мощности и откакто започна окупацията, един милион палестинци са хвърлени в израелски затвори. 7 хиляди са все още военнопленниците. И ние си задаваме въпроса – като се има предвид тези горчиви, опасни факти, не е ли крайно време, дами и господа, да се прекрати израелското окупиране на Палестина? Защо не се прилагат международните правила, международното право? ولماذا لا تطبق Защо? Израел не прилага разпоредбите на международното право. Когато една държава напада друга, целият свят се надига, за да накаже агресора, освен в случая на Израел. Израел може да ни напада напълно безнаказано. Защо резолюциите на ООН остават просто само на хартия? Защо? Къде са правата на Палестина, на палестинския народ? До кога ще се възползва Израел от тази безнаказаност? До кога ще отказват те да постигнем мир? Защо не се признава и историческото страдание, несправедливост на палестинския народ? Дами и господа, нашия народ иска да живее в свобода, достойно на своята територия, както всички други народи по света. Ние не сме готови да приемем преследване и колонизация. Каквито и да са страданията ни, каквито и да са жертвите, ние няма да се примирим. Затова е, ви отправям молба към вас. Помогнете ни, помогнете ни да изчезнат всички е, поводи за създаване на такова отчаяние сред нашия народ – за да можем да сложим край на най-дългата окупация в съвременната история. Няма друг пример за толкова дълга окупация и ние сме тези. Помогнете ни да я прекратим. Палестинския народ е един от най-древните народи и в региона си, и в света. Имаме много древна култура. Може ли подобен народ да няма своя държава? Ние трябва да можем да живеем в свобода, без гранични постове, без контрол, без стени, без места за преминаване, където израелската армия а, произволно върши каквото си пожелая. Израел обърна нашата страна в един отворен затвор за народа ни. И искам да повторя и пред вас, че ние не искаме да излечим никого от геополитическата карта, така както се твърди. Никой не иска да измести никого. И ние не искаме това. Искаме обаче да съществуваме. И също така няма да позволим някой да се опитва да ни изличава от е, лицето на земята и да узурпира правата ни. Постоянното отричане на нашите права е всъщност е, практика на екстремистите, на терористите и на насилниците. И те се възползват от тази възможност. Затова не бива да правим така, че да се използва палестинската кауза от тези екстремисти. والسلام والحرية والإنصاف السيد الرئيس Всички екстремисти трябва да прекратят дейността си. Този район трябва да стане пример за мир и равнопоставеност. Обръщаме се към вас, Европейския парламент, но също и към европейските институции. Молим ви да продължите с усилията си, политически и дипломатически, за да може да се постигне едно справедливо решение за нашия район и то на базата на решението две държави в рамките на границата от 1967 година с спазване на международните резолюции. Израел и Палестина трябва да изградят връзки с Европейския съюз, да изградат споразумения за асоцииране. Ние сме, те са членове на Асоциацията за Средиземноморието, ние сме основни действащи лица. И, дами и господа, бих искал да ви кажа нещо съвсем откровенно. Аз се опитвам да правя това, когато влизам в диалог с всеки го. Ние сме за това да се проведе решението за две държави. Да се създаде палестинска държава върху цялата територия на Сисиортания в грам, рамките на определените граници от 67 с столица Иерусалим, който в момента е окупиран. Не сме против е, възможностите за размяна на територия в рамките на определени граници и при определени условия. Необходимо е да се разгледа и проблема с бежанците. И то е, по силата на резолюция 194 в рамките на арабската мирна инициатива, където се иска едно справедливо решение е, с възможност за преговори за бежанците. Арабската мирна инициатива е част от пътната карта от е, резолюция 1115 на Съвета за сигурност. Израелската държава е призната от Палестина от... и ние искаме да запазим мира за всички. За това е необходимо да се признае, че има и трети участник в този регион Необходимо е да приемаме мерки за регионална сигурност, но не може да се търсят само временни решения. Това е чиста загуба на време. Ние няма да признаем една палестинска държава с временни граници. Искаме арабската мирна инициатива, прията в Бейрут през 2002 година, да бъде реализирана без изменение. Често се говори за подстрекателство от наша страна. А, говори се и за Говори се за подстрекателства, но израелските подстрекателства никога не престават, за да се избегнат всички подстрекателства от страна на екстремистите и искаме тристранните срещи да получат нов тласък. Това е комисия, която беше създадена именно с цел решаване на всички проблеми, проистичащи от агресивните пострекателства. Ние сме за това тази комисия да получи нов тласък с участието на Европейския съюз като четвърти член. Това е доказателство, че ние сме против подстрекателството, против подбуждане към насилие и бихме искали някой да бъде арбитър за това кой извършва подстрекателства. Който казва, че палестинците подбуждат към насилие, е, това е нещо, с което не сме съгласни. Трябва да има арбитър. Тристранната се, се, комисия има нужда от нова динамика. Искам да кажа, че някои в Израел поискаха правителството да отрови вода, а, за да а, бъдат а, убити арабите. Всъщност това е посолство към убийство. Ние сме против насилието, дами и господа. Господин председател, дами и господа, искам да кажа, че ако се сложи край на окупацията, ако се създаде палестинска държава, ако палестинската държава ще живее в суверена държава, това трябва да стане бързо създаването на палестинска държава ще бъде положително явление, ще бъде положителен фактор в, в изграждането на мир, което всички живеем. Палестинска държава с Иерусалим като столица, град отворен към изповядващите три религии – юдаизма, християнството и исляма. Ние смятаме, че Иерусалим трябва да бъде отворен град, тъй като уважаваме трите религии. Всеки трябва да може да изповядва свободно религията в Иерусалим и Иерусалим трябва да остане отворен град. Нашата страна по този начин може да поеме развитието на своите въпроси за развитието, експлоатацията на собствените ресурси с контрол върху 60% от територията можем да използваме човешките ресурси. 60% от нашата територия не е в наш контрол – ние не можем да извършваме нито селско стопанство, нито индустриална дейност. Това е регион, който е окупиран от израелската армия и Израел осъществява проекти, които са незаконни и това от 1993 година. Е, аз се, ние можем да, можем да постигнем много резултати и в а, селското стопанство, и в индустрията, но в момента това не ни се разрешава. Можем да разработваме проекти в областта на селското стопанство, на индустрията, можем да осигурим работа на десетки хиляди младежи, можем да експлуатираме природните богатства, петролът, газът. Бихме могли да, са, да произвеждаме собствена електроенергия. Ще се изградят зони на развитие в Мъртво море, могат да се и развива туризма, да не забравяме туризма на богомолците в Бетлеем. Дайте ни държава, няма да имаме нужда от помощ. Ние имаме нужда от държава, освен това, трябва да се каже, че Европейският съюз е, ни помогна, също въжи и за други приятелски страни. Помогнахте ни да се изгради зародишът е, на тази държава. Ще продължим работата по изграждането на палетинската държава, защото правото на самоопределяне не зависи от преговори с Израел. Правото на самоопределение – не подлежи на преговори. Това е естествено право. Ние имаме нужда от вашата помощ. Имаме десетки образователни институти, университети на високо ниво. Това би ни позволило да подобрим показателите в областта на образованост и грамотност. Това въжи и за научните институции. Ние сме свободно общество, в което жената е равна на мъжа. Тя има същите права и същите задължения. Дами и господа, господин председател, на 3 юни се проведе министерска среща в а, а, Париж. Там участваха 28 държави и 3 международни организации. Благодарим за тези благородни и достойни усилия. Дано тези първи усилия доведа до, до конференция за мир въз основа на съответните резолюции на ОНЕ и мирните инициативи на арабските страни, прияти в Бейрут през 2002 година. На тази основа път на, бяха прияти пътна карта и други документи. При такава една а, конференция трябва да се определят ясни срокове. А, в противен случай не могат да се водят преговори. Преговорите са важни, но и изпълнението на договореностите трябва да са обвързани с конкретни срокове. Трябва да има ясен механизъм за контрол, подобно на това, което стана с Иран. Групата 5 плюс 1 за Иран даде възможност да се решат проблемите и би било уместно да има механизъм 7 плюс 2 или 1 плюс 7. Какъвто и да е този механизъм, той трябва да контролира изпълнението на решението на тази конференция. Европейският съвет на последното си заседание прие окончателното комюнике за конференцията на 3 юни в Париж. Искам да кажа, че ние и арабските ни братя подкрепяме тези усилия. Председателят на Френ... Президента на Френската република господин Оланд ми каза преди няколко дни, че Франция е решена да продължи своите усилия, за да може да се проведе мирна конференция до края на годината. Той говори за необходимостта от подготвителни работи, за да се гарантира успеха на тази конференция. Работната група и шерпите трябва да започнат работа. Като палестинци и араби, ние сме с вас в борбата срещу тероризма и екстремизма. Тук сме в един лагер, така да се каже. Онова, което се случва в Близкия изток, се случва и в Европа, в Брюксел, Париж. Ние сме против тероризма, каквато и да е формата му и който и да е извършителят му. Ние сме против тероризма. ولكن وحتى يتحقق هذا الانهاء للارهاب Но, за да можем да победим тероризма, трябва да сложим край и на израелската окупация, като се създаде палестинска държава с граници от 1967 година, с столица Източен Ерусалим, страна, която да живее до Израел. Без това не може да бъде победен тероризма. Ще продължим да даваме поводи на терористите, които убиват а, в името на религията и Ерусалим. Когато първопричините бъдат отстранени, екстремизма ще бъде победен, както и тероризъм. Няма да има повече тероризъм нито в Близкия изток, нито в а, света. Началото на решението на проблема с тероризма започва с Палестина. Господин председател, дами и господа, не съществуването на палестинска държава ще доведе до проточване на конфликта и това ще обслужва само интересите на екстремистите и терористите. Много страни пострадаха от това явление. Тероризъм, който предизвика вълни от бежанци. Сред тях има палестински бежанци, които бягат от тежкото си положение. И нашата молба е да се отнасяте към палестинските бежанци, както и към останалите бежанците, които а, бягат от а, кланета и тероризъм. Тероризмът а, води до вълни от бежанци. Сред тези бежанци има и палестински беженци. И ние не сме част от вътрешен конфликт в този регион. Но когато възникне такъв конфликт, ние плащаме последиците а, и бягаме, когато пристигнем в приемните центрове, нас ни лишават от правата, които имат другите беженци. Моят въпрос е защо? Моля ви, променете гледната точка. Палестинските бежанци не са по-различни от останалите бежанци. И те имат нужда от е, съчувствие, и те имат нужда от помощ. Що се отнася до вътрешната ситуация в Палестина, трябва да кажа, че ние правим усилия да обединим страната, да премахнем блокадата в Газа, да премахнем вътрешно-палестинските различия, благодарение на създаването на национално единство, което зачита политиката на ООП и международните и регионални ангажименти. Ако искаме да създадем палестинско правителство, с а, правителство, което да е правителство на националното единство, това правителство трябва да спазва ангажиментите. Една партия не може да каже, че няма да спазва един от ангажиментите. Ние искаме за правителство националното единство, след това да минем към избори, за да се сложи край на сегашните разделения. Използвам тази възможност да благодаря на Европейския съюз и всички държави членки за всичко, което направиха за да се възстанови разрушеното от, от израелската окупация. Да не забравяме, че срещу Газа имаше три войни с 10 000 жертви, стотици хиляди разрушени домове. Вие ни помогнахте да възстановим разрушеното. И това заслужава нашата благодарност и признание. Господин председател, Бих искал да ви помоля от тази трибуна да отправя послание към израелския народ, към тяхното правителство. Нашата ръка е протегната, за да постигнем мир. Ние имаме политическата воля това да се постигне. Искам да ви попитам, имате ли вие същата воля? Имате ли волята и желанието да признаете, че има една историческа несправедливост, нанесена от вашата държава към нашата страна? Вие имате вашата история, ние имаме своята. Ние имаме история, а, ние сме честни. Нашето съществуване на тази а, земя е от началото на света. Ние имаме права, изконни права между нашата а, земя. Християни и мисиомани имат права. Мирът и помирението преминават през признаването на нашите права и о, репарациите и обещетения. Не е в интерес на когото и да било една политическа политическото противопоставяне да се превърне в религиозно такова. Този конфликт не бива да прераства в религиозен. Религията трябва да бъде отстранена. Решението трябва да бъде изцяло политическо. И използването на религиозен претекст е истинска заплаха. Това е опасност, която дебне всички ни. Мирът е в интерес на всички. И се надявам, че вие, израелците, нашите съседи, вярвате в същото. Да изградим мир далеч от хегемонията на колониализма, далеч от агресията. Мирът и взаимното съвместно съществуване въз основа на взаимно уважение и признаване на достоинството и правата на всички. Този мир е истинската гаранция за сигурността, стабилността и бъдеще за вашите поколения и за нашите. Господин председател, дами и господа, благодаря ви за вашия прием и разчитаме на вашите благородни усилия за възстановяване на мира. Да живее европейско-палестинския мир. Нека палестинската земя да бъде оазис за мир и сигурност за Палестина и за целия свят. Днес ние следим си интерес това, което се случва в Великобритания. Благодаря ви за вниманието. Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlichen Dank. Уважаеми колеги, благодаря ви, благодаря президент Абас. Вчера говори израелския президент. Той, се, той апелира към нас с послание за мир. Вие направихте същото. Би било хубаво тук точно да продължим диалога. Каквото зависи от нас, за това ние ще го направим. Wznawiam posiedzenie. Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa. Proszę o zajmowanie. И така, уважаеми колеги, добре дошли на всички вас. Ще започнем с гласуването след малко. Искам да приветствам също така от Европейския парламент, а също така и председателя на Европейската космическа агенция.